Jim? It's a, uh, an hour. Let's get this prison. Chers collègues, excusez-nous de cette... Uh, Колеги, извинете ни, че тук до последния момент нанасяме уточнение. Благодаря, че сте тук. Започваме заседанието с малко закъснение и отново ви моля да не извините. Сега по точка 14 давам думата на колегата Мартин Кастлер. Извинете ме. Знам, че ще има заместник за господин Каслер. Но е, първо има малко точки по дневния ред за уточнение. Е, вчера 13А, е, точка, която е свързана с гласуването по точка 19, остана, т.е. трябваше да се разгледат изменения. Знаете, че Комисията по конституционални права започна да работи по разписването на член 81 от нашия регламент. Този член определя условията за това как парламентаристите могат да оглеждат документи, по които ще се дава е, одобрение. И правилото е, е разписано така, че основните план, е, основният подход е към законодателните и незаконодателните текстове, като има съответни процедури, като тези процедури трябва да бъдат пригодени за съответно законодателни и незаконодателни текстове, по които ние трябва да се произнесем. Например, бюджетната процедура – и или е, документите, по които парламента не може да нанася изменения, а може само да каже да или не. Това е, е член 81, по който всъщност, е, за който се отнася доклада на колегата Страсковски. Там се нанасят изменения. И е, Проблема беше конфликта на правомощията на комисията Инта и комисията по външните е, работа. Както се оказва, комисията Инта не беше никак доволна от това, че комисията по е, конституционалните права излезе с някакъв тест, който тях не ги задоволяващ. Аз също изказах е, своето безпокойство по проекта от текста, защото е, проекто текста на господин Страсковски не е, даваше възможност на специализираните комисии да се намесят в една подобна процедура. И е, когато трябваше да се произнасяме по, така, по една тема в когато знаем, че има преговори, примерно, по конкретна тема, има комисии, които се интересуват от нея. И, но ние нямаме възможност да се намесим. И а, е, тъй като Инта не беше доволна от работата на Авко, а, е, ние също можахме да, да, да имаме възможност да се произнесем по текста, предложен от е, Комисията по конституционални въпроси. И нашият колега Чапа Ури от името на НП излезе с предложение. Постигнахме доста добро съгласие и се надяваме, че гласуването ще отрежди именно това. Три са проблемите. Първо, комисията АВКО, те казват, има един първоначален документ, по който парламента се произнася да или не, и след това излизаме с е, резолюция, която пояснява защо сме казали да или не. Докладчикът от Авко предложи препоръката, където ние казваме да или не, да не съдържа а, то, текст към преамбюла, само а, и, мнението. И също така имаше възможност докладчикът да даде кратко изложение на мотивите. И аз предложих на Чаба и Ури и той се съгласи, че в е, така, правния режим е, изложение на мотивите, свързани с препоръката, да при, прилагаме о, така традиционното право. Тоест, ако а, е, нашето мнение не отразява това, което финално е гласувано в комисията, да можем ние или да поправим текста, или да го оттеглим. Втория важен въпрос, и ви обръщам внимание на това, защото не мисля, че този проблем беше ясен за всички нас от начало. Комисията по конституционните въпроси предлага да следваме линията на докладчикът, но тогава парламента не може да отхвърли текст, е, който ни е даден е, по, за, за одобрение. Значи ние можем да кажем да или нищо да не направим. Но за нас това е, за мен това е нарушение на демократичните права. Ние след като имаме право да кажем да, трябва да можем да кажем и не. И реално с този текст ни се забранява да кажем не. И предложението беше или казвате да, или оставате нещата така както са до момента, до който сте готови да кажете да. Затова аз предложих да се изчисти тази е, неяснота, е, съвсем не съзидателна, предложена от комисията по конституционални въпроси. Колегата Чаба Ори е съгласен и много се радвам. Трето, условията, в които нашата комисия може да се произнесе е, в е, един подобен случай. Става дума за последната част от компромиса, т.е. не последната, средната на текста, който ви се предлагам. И там постигнахме съгласие с господин Ори и много се радвам за това. Също изменение 7 е, на господин Чаба Ори което според мен е отлично. Там се казва ясно, че пояснителната, разяснителната резолюция, която ще се гласува заедно с препоръката, трябва да служи с цел да се поясни мандата за преговори с комисията. И в първоначалната версия това изменение е, ставаш, така се отнасяше за това, че то е, е предложението за резолюция. Аз исках да го направя малко по-конкретно. Значи, че това предложение за резолюция да представлява базата за мандат за преговори с комисията. Тоест, е, така, както направихме с предходни гласувания. Така, извинявайте, че ви пратих всъщност малко по-напред в дневния ред, но това беше. Днес сутринта разговаряхме с Комисията по конституционални въпроси. И е, това е по същество, което можех да кажа. Всичко ясно ли е или имате нужда от обяснение? Su explicación y su activismo. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за обясненията. Благодаря и за това, че сте координирала действията си. Очевидно сме в добри ръце с вас. Не казахте нищо относно изменение 7 от страна на социалистите. Нашата цел с него беше да разполагаме с а, необходимите средства по силата на обичайната законодателна процедура, за да може да отидем в бюрото и да кажем какво смятаме. Е, виждаме, че има много случаи, в които член 7, е, хоризонталната клауза, е, не се изпълнява. Много случаи има, в работата на парламента, при които една определена политика има и социални измерения и ние трябва да даваме своето становище. Ако не е друго, поне трябва да поискаме прозрачност на процедурите според правилата установени в парламента. Точно така. Има ли други изказвания? Не. Значи ще гласуваме този текст е, с съответните изменения. И е, минаваме сега към точка 14 като нашият е, докладчик Мартин Каслер е, няма да присъства. Имаме колежка, която го замества. Става дума за проекта Остановище по темата жените мигранти без документи в Европейският съюз. Мадам Язловецка, vous avez la parole. Госпожа Язловецка, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, of destination. The majority of them entered Europe legally, but after a period of time, Става въпрос за тези, които са в, без документи, дамите без документи и които се окажат в а, друга държава и срещнат трудности при намирането на работа или въобще при разрешаването на пребиваването им. Често документалните проверки са сложни и се показва, че много често мигранта няма контрол върху процеса. Жените без документи и техните деца са най-честите и най-сериозните жертви, особено тези, които страдат от насилие в дома или на работното място. Често жертвите са изправени пред депортация, ако се окаже, че а, са били подложени на насилие и в съда се от, от, откажат да защитят техните основни права. Една жена без документи, особено говоря в случая за бременните жени, майките и тези, които са непълнолетни, при тях фокуса трябва да се фокусира върху, жертвата на, върху престъплението, на което те са жертва, а не върху статута на жертвата. Нищо не би трябвало да им пречи те да получат достъп и защита от насилие, от експлоатация, от дискриминация и това трябва да е валидно за цяла Европа. В центъра трябва да поставим общочовешките ценности. Проекто становището приветства заключенията на комисията – жените емигранти с нередовни документи са изправени пред много структурни бариери, които им пречат да получат основни услуги, като здравна грижа, жилищно настаняване, правна помощ и защита на работното място. В становището се призовават комисията и социалните партньори да имат предвид конкретния специален статут на тези жени – и да концентрират своите усилия, като по този начин подобрят и им помогнат да упражняват ефективно своите права. Трябва да има минимални стандарти за санкциите и експлоатацията от страна на работатели в случай на нередовно пребиваващи жители на трети страни. В становището се искат специални форми на защита на данните за жените без документи, които са жертва на насилие на работното място, на насилие в дома. И става въпрос за, прию, за приюти и също така правни и религиозни консултации и съветници. Що се отнася до жените, които са бремени или имат жена, те имат нужда от специална защита за нероденото дете. Също така имат нужда от достъп до здравни грижи и имат право да получат удостоверение за раждане на децето в съответствие с член 7 по Конвенцията на ООН за правата на детето. Сигурна съм, че в рамките на тази комисия е постигнат консенсус, че всички ние трябва да се грижим за жените без документи, които са в опасност. Колегата Мартин Каслер ме помоли да кажа, че той се е опитал да изтъкне най-основните фактове, факти, извинявайте, в своя много кратък доклад, но въпреки това той е отворен за конструктивен диалог по допълнителни въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Госпожа Яконсери. Йо, kiitoksia. Vielä usein puhutaan лайтомиста е, maahanmuuttajista. Mutta... Да, благодаря. Много често говорим за незаконни иммигранти. човек сам по себе си обаче не може да бъде незаконен. Така че в този случай използваме формулировката емигранти без документи и за това този въпрос е много важен. Економическата криза, която се превърна в една сериозна социална криза, доведе до това, че тези незаконни емигранти се третират по най-лошия начин. Има примери от Нидерландия, също така и от Финландия, при които жена, която идва в страната, ражда и няма документи, е била накарана да плати 500 евро, за да бъде приета в болница. Това е нещо, което не можем да допуснем при Европейската здравна система и е от изключително значение тук да се подчертаят важните проблеми. Например, взаимоотношенията с социалните партньори и разработване на адекватна защита на данните. Нещо друго, което е важно в тази връзка е следното. Трябва да напомним на комисията, че всичката ни политика по отношение на емигрантите е недостатъчно развита. Въпросът е изключително деликатен и е много трудно да се намери нещо в този много объркващ законодателен пакет. Струми се, това е нещо, което трябва да разгледаме в пленарна зала и по време на нашите политически дискусии, защото тук все пак става въпрос за една криза на обществото. И ние се отнасяме към тези хора, конкретно мигрантите без документи, по един ужасен начин. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Джил Ламберт. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за това становище и за основния му контекст и идеи. Всъщност много е трудно да се каже онова, което искаме да кажем, тъй като сме ограничени в обема. Мисля обаче, че трябва да се спомене конвенцията на МОД за домашните работници, защото знаем, че точно в тази връзка има големи проблеми за жените, отнемат им се паспортите и те се оказват в капан. Можем да си припомним и онова, което вече сме споменавали за достъпа до здравни грижи. И тук правя връзка с казаното от госпожа Якон Сари. Бременните жени, например, разчитат на политиката, която Европейския съюз следва в областта на ражданията, що се отнася до новородените, например, и когато жената е бременна. Така че приветствам текста, но ще внесем изменения с оглед на това, което току-що очертах. Благодаря. Да, споменахте Международната организация и съответната конвенция на МАД. Тя влиза в сила влезе в сила миналия септември и има 12 страни членки обаче от Европейския съюз, които не са ратифицирали. Германия, Италия също. Така че, е, като си има, знаем е, трудностите на правителствата, но може би да приканиме така всеки да се мобилизира и да се застъпи пред е, правителството. Тази конвенция, за която ние толкова се борихме, да действат, защото има доста голяма част от страните членки, които още не са ратифицирали. Иска ли още някой да се изкаже? Госпожа представителката на комисията има ли желание? Бързо, ако обичате, защото ще гласуваме, но ви давам думата сега. Благодаря, наистина съвсем накратко. Няколко думи във връзка с част от точките в проекта на вашето становище. По отношение на директива 2009-52, относно минималните стандарти по отношение на санкциите спрямо работодателите на незаконно пребиваващи, вие споменахте тази директива. Ние в момента правим оценка на изпълнението и ще има доклад по темата следващата година. По отношение на директива 2011-36 относно превенцията и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите на трафик на хора в държавите членки. Както знаете, крайният срок за транспониране изтече миналия април. В момента правим оценка на транспонирането на директивата. Комисията ще публикува доклад по отношение на изпълнението на директивата през 2016 година. Що се отнася до точка 5? Призовавате за проучвания с цел да се реши проблема с хората без документи в Европа. Както вече съм казвала в други комисии, Европейската комисия ще, ще даде началото на проучване относно проблема с трафика на жени и в частност жените без документи. Това проучване ще се появи някъде след около година-година и половина. Госпожо докладчик, смятам, че ще от, е, отразите всичко това. Добре, благодаря. Госпожа Язловецка, ще отразите изказанията, ще ги предадете на докладчикът, нали? Добре. 14 октомври е срока за подаване на измененията 12 часа. Измененията ще бъдат разгледани на 5 ноември. Компромисът е на 25 ноември, след това на следващия, на 26 ноември ще гласуваме. Е, Комисията по правата на жените ще се произнесе на 16 декември. С това приключваме тази точка от дневния ред. Госпожа Оман Ройтен, която трябваше да ни говори за триалога, който се проведе вчера, още не е тук, така че ще отложиме тази точка за след гласуването. И с това започваме. Гласуваме по законодателните е, доклади. Доклада на колегата Сария Сая, е, проекто доклад за изменение на директиви 9258, 9285, 9433, 9824 2437 с цел да бъдат преведени в съответствие с регламент 1272 от 2008 за класифицирането, етикетирането, опаковката на вещества и смеси. Тоест става дума на, за законодателно предложение, така за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 Приема се тогава всички тези изменения. Сега компромис А, точка от преамбила 1, за, против, въздържали се, приема се. Е, точка от е, преамбила 5, компромис Б, два е групи, за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила 7, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 пада. И сега гласуваме електронно за целия проекто текст. Трябва да добавим един, аха, два гласа, двама души нямат карти. Гласувахте ли? Край на гласуването. 32 гласа за, 3 против, няма въздържали се, проекто докладът се приема. Всъщност, извинете, 34 са за. Но не сме свършили. Чакайте сега. Да видиме, даваме ли право на нашата докладчика да преговаря с съвета, т.е. гласуваме за законодателното предложение. Имате възможност да гласувате. Край на гласуването. 35 за, 3 против, няма въздържали се. Сега трябва да видим даваме ли мандат на докладчика. Екипът ще се състои от докладчика, цария Есая, от ТНП също, от социалистите демократите Оли Кристенсен, Марион Харкин от либералите, Карима Дели за зелените и Антея Макентайер за консерваторите и реформаторите. Това е екипа по преговорите. Е, напомням ви, че трябва да им дадем мандат за преговори на базата на законодателната резолюция, която току-що е, изменихме. Трябват ни 25 гласа за най-малко. Така че сега гласуваме електронно мандата. Заповядайте. Край на гласуването. 36 за, 3 против, няма въздържали се. Госпожо докладчик, поздравления! Alors, euh, nous devrions en principe voter le point 18. Euh, сега трябва да гласуваме точка 18, но противно на всички правила, госпожа Пападополо ме е, помоли сега да гласуваме нейния доклад. Имате ли нещо против? Не. Благодаря ви от нейно име. Тоест, сега гласуваме по точка 24. Обаче, колеги, напомням ви все пак, че е, подобни изменения на дневния ред трябва да се правят в, първата, е, в първия ден на нашето заседание. Значи, по точка 24, проекто становище на госпожа Пападополо за комисията Либе. Темата е предложение за директива за условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с чел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и неплатен стаж, доброволческа дейност и работа, работа по програми ОПЕР. Преработен текст на директивата. Член 1, точка А, изменение 21 за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 против, въздържали се, отхвърля се. Член 3, точка И, компромис Хаш за, против, въздържали се, приема се. Член е, Следващото изменение 99 не се приема. Компромис И от три групи за, против, въздържали се. Приема се. Член 3, точка Н, изменение 31 за, против, въздържали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 Заповядайте, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 18 против. Не се приема. Член 4, параграф 2, изменение 102 на Сария Сая и същото на Джин Ламберт, е, идентични и на докладчика за, против, въздържали се. Приема се член 6, точка С, изменение 104 за против, въздържали се. Приема се изменение 37, член 6, точка F за против, въздържали се. Отхвърля се 105 изменение от Ламберта за против, въздържали се. Отхвърля се. Член 6, точка F нова след точка F Нова точка. 38 изменение за, против, въздържали се, приема се. Член 7, параграф 1, точка А, компромис Йот за, против, въздържали се, приема се. Член 7, изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 41 на докладчикът за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 7, параграф 5, компромис К за, против, въздържали се. Приема се. Член 7, параграф 6, компромис Л, три групи за, против, въздържали се. Приема се. Член 7, параграф 6, А, 44 изменения за, против, въздържали се. Отхвърля се е, от същия автор 45-то за, за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 109 не е допустимо. И, е, член 9, параграф 1, под точка 2, точка Е, две групи, компромис М за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Да проверим. Проверяваме 47. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. 16 за, 22 против. Отхвърля се. 48 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 50 на докладчикът за, против, въздържали се. Приема се. Член 12, параграф 1, под точка 1, точка А, компромисен от две групи за, против, въздържали се. Приема се. Член 12, параграф 1, под точка 1, Б, изменения 112 и 113 от различни автори, идентични, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Сега гласуваме компромис О от три групи за, против, въздържали се, приема се. 53-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 не се приема, 54-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 116. Можем да гласуваме за, против, въздържали се, Приема се изменението. Член 12, параграф 2, 117 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис П. Две групи за, против, въздържали се, приема се. Член 13, параграф 1, точка С, две изменения, 119 и 120, 100 за, против, въздържали се, приема се. Член 13, Да проверим добре. 119 и 120 изменение. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. 17 за, 21 против. Отхвърля се. А, е, не, бъркам 19 на 19, но така или иначе се отхвърля. Да, правилно. Е, изменение но за. Против. Въздържали се. Приема се. 124 на Джин Ламберт за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14А, т.е. компромис Q, за, против, въздържали се, приема се. Член 14 точка Б, изменение 57, за. Против, въздържали се, отхвърля се. 125 на Сария Сая за. Против, въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. 19 за, 20 против. Не се приема. Член 14, точка С, компромис е, Р. Две групи. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, ще проверим 60-то. Моля гласувайте по електронен път. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. 15 за, 24 против. Не се приема. 128 на Сария Сая за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 на докладчикът за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 и 60 не се приема. 129, 63 също. 129 за. Против. Въздържали се да проверим по електронен път 129. Гласувахте ли всички? 20 за, 19 против. Приема се. 130 са сая за. Против. Въздържали се. Приема се. 131 същия автор за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 докладчикът за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 132 са сая за. 132 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, да проверим, да проверим. 132 на Сария Сая. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 19 против. Не се приема. Но бяхте прави да искате а, проверка. 133-то изменение на Надя Хирса. Против, въздържали се, приема се. 134 Сария Сая за. Добре, проверяваме 133. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 20 за, 19 против. Приема се. 134 на Сария Сая за против, въздържали се, приема се. 135 на Джин Ламберт за, против, въздържали се, проверяваме. 135 по електронен път, моля гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 20 за, 19 против. Приема се. с същото мнозинство. 136 на Джин Ламбер за против, въздържали се, приема се 137 от същият автор за, против, въздържали се, отхвърля се 138 за, против, въздържали се, приема се. Тук има нещо от е, списка за гласуване, което не разбирам. 63-то няма да гласуваме. Гласуваме компромис С. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И тогава гласуваме 65-то изменение на Пападополо. Компромис С. Пак гласуваме компромис С. Проверка за компромис С. Моля гласувайте електронно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 31 за, 8 против, приема се. И е, минаваме към член 23, параграф 3, компромис Те за. Против, въздържали се, приема се. Член 24, компромис У за, против, въздържали се, приема се. Нов параграф след член 24, 146 изменения. За. 146. За, против, въздържали се. Приема се. 147 пада, защото се е, покрива до 144, което е в компромис У, нали така? Така ли е? Съгласни сте, нали? Докладчиката е съгласен. 69-то не е допустимо, затова анблок гласуваме по 25 член 148, 149, 150 и 151 на Джин Ламбер. За. Против въздържали се, отхвърлят се. Няма изменения по член 25. Сега член 26 е заглавието 152 изменение за против. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 153. Ага, знаех си, че ще ми искате проверка. Проверяваме 152, моля. Гласувахте ли? 152 изменение. Край на гласуването. 20 за, 19 против. Добре. С едно мнозинство тази сутрин от един глас. 153-то не се приема. Сега гласуваме член 26 и параграф 2, 72 изменение. За, против, въздържали се, приема се. И сега 155-то за, против, въздържали се. Мисля, че е, се приема, но да проверим. Моля, Гласувайте по 155-то изменение. Край на гласуването. 20 на 19. Това е нашето мнозинство днес. 73-то е оттеглено. 74-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. И стигаме до член 31 Изменение 157 е, за, против. Извинете, 156. 157 сега за, против. 158, извинява се председателката, за, против, въздържали се, приема се. Точки от преамбюла. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За против, въздържали се, отхвърля се, за, а, приема се, извинете, трето за, против, въздържали се, отхвърля се, 4 за, против, въздържали се, приема се. След точка от правила 9, компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. Осемнайсет за, 21 против, имахте право, не се приема. Изменение 12 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, три групи за, против, въздържали се, приема се. 28 точка от преамбюла, изменение 84 на Джин Ламбер за, против, въздържали се, отхвърля се, 85 на Сария Сая за, против, въздържали се. Приема се точка от пробил 301, 14 на докладчикът за, против, въздържали се. Приема се 15 на докладчикът за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 87 на докладчикът. Не, не, не. 87 е изменение на Надя Хирш. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме компромис Д от две групи. За. Против. Въздържали се. Приема се. След 33 точка изменение 16 за против, въздържали се, проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 18 за, 21 против. Не се приема. Изменение 17 се покрива. Гласуваме 18 за против, въздържали се, отхвърля се. Компро... Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Точка 35, 91 за, против, въздържали се, отхвърля се 92 на Сария Саяд за, против, въздържали се, отхвърля се. И стигнахме до Искате проверка на 92, точка от прембила 36, Сария Сая. Моля, гласувайте. По електронен път. Край на гласуването. Седемнайсет за, 21 против, отхвърля се. И сега гласуваме компромис F от две групи за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме електронно целият текст. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. 30 за, 8 против, няма въздържали се. Поздравления за нашата докладчица. Сега се връщаме към нормалния ред, точка 18, доклада на Адам Коза. Става дума за проекто становище не, ние сме, не е за комисия, ние сме водещата комисия. Става дума за създаване на е, обща рамка за равно третиране в областта на заетостта и също имаме становище от комисията по граждански свободи. Параграф 1, Амонмон. Параграф 1, 17 изменение за против въздържали се. Не е ясно, нека проверим. Става въпрос за изменение 17, Елизабет Шрудер. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. 17 за, 20 против, отхвърля се. Параграф 1а, 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19, същия автор, клевети, за, против, приема се. 1C20, за, против, приема се. Компромис B, B3 групи го подкрепят, приема се. 21 кливети, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1 е 22. Приема се. 23-то. 24-то имаме от същата авторка устно изменение. Тези, които са за, да гласуват, моля, против, въздържали се, приема се. Параграф 2 от комисията Либе. За, против, въздържали се, приема се. Либе 2, нека го проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Дали всички успяха да гласуват? Гласуването приключи. 20 за, 16 против, 2 въздържали се, приема се. Либе 4. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромис С, 4 групи. Четири групи го подкрепят. За, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Искате ли да проверя с електронно гласуване? Председателката казва приема се, но нека го проверим електронно. 26-то изменение от Елизабет Шруда. Люба Тиклю. 27 мо извинявайте. 18 pour, 20 contre. 18 за, 20 против. В такъв случай то не се приема. Стигаме до компромис Д. Contre, abstention. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 5. 29 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Нека се пак го проверим, казва председателката. Дали всички гласуваха? Гласуването приключи. 22 за, 16 против. Приема се ясно. 12 изменение от комисията Либе за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 30 клевети за против въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 300 изменения. Минодора Кливети. Гласуването приключи. се 18 на 20 гласа отхвърля се. 31 изменение с устно изменение. Трябват ни три а, гласа срещу устното изменение, за да може да се противопоставите на него и да може да го отхвърлите. Значи, първо гласу... Е, значи в такъв случай гласуваме без устното изменение. 31 се приема без изменения. 32 от Минодора Кливети. Към него също има устно изменение. Има ли някой, който се противопоставя? Не. Добре. Гласуваме по 32 за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 8. 33 Минадора Кливети за, против, въздържали се, отхвърля се. 32, 34, извинявайте, Ласло Сориан, за, против, въздържали се, приема се. 35, Минедора Кривети. за, против, въздържали се, отхвърля се. Това беше 36 37 е отхвърлено 38 с устното изменение. Има ли против устното изменение? Някой против устното изменение? Господин Кози, поискахте думата. Може би гласуването минава прекалено бързо, но изменение 35-то беше оттеглено. Няма как да гласуваме по него, защото то беше оттеглено. Благодаря, господин Дъкладчик, за вашето коментар. Аз не съм го дала за гласуване 35-то, за да а, вървиме бързо в ритъма. Не го споменах, така че 35-37 са оттеглени, не го казах, не съм ги гласувала. Така че в момента се поставя въпроса дали някой се противопоставя на устното изменение. По 38 изменение от госпожа Кливети. Има ли някой, който е против устното изменение? Значи гласуваме изменението с устно изменение. Господин Коза, заповядайте. Аз съм против него от името на своята група. Така, изказвам, името, изказвам се от името на групата, ние сме против. Става въпрос, че съм против устното изменение. От името на групата го казвам. Пада тогава устното изменение. Гласуваме 38 изменение в е, първоначалната версия. За. Против. Въздържали се. Проверяваме. Ще проверим. Изменение 38. Моля, гласувайте. On a pu voter. Гласуването приключи. 15 за, 19 против, 4 въздържали се. В такъв случай изменение 38 се отхвърля. 39-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 40-то изменение от Даниел Вандерштоп. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11, 41 изменение, същия автор, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11а. 42 изменение. Ласло Суриан За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12а. 43 от Адам Коса. За. Извинявайте, каза председателката. Нека проверим. Изменение 42. Откривам гласуването. На пивоте, левате кло. Всички гласуваха, гласуването приключи. 22 за, 16, 14 против. Да. Приема се всъщност 43-то изменение за, против, въздържали се. Приема се 44. Адам Коса тук имаме устно изменение от докладчика. Има ли някой, който е против устното изменение? Не. 44-то с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 13, компромис е. За, против, въздържали се. Нека проверим. Откривам гласуването. Гласуването приключи. 21 за, 17 против. Компромис е. Се приема. Компромис F. Има две групи, които го подкрепят. За, против. Кой е за компромис F? за против, въздържали се, приема се. Параграф 14 47 изменение за, против, въздържали се, приема се. 48 от Адам Коса за, против, въздържали се, приема се. Параграф 15. Либе 1. За, против, въздържали се, приема се. Либе 5. За, против, въздържали се, приема се. Либе 6 за, против, въздържали се, приема се. Либе 13 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 16, компромис Ж, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 16, либе 3 за, против, въздържали се, приема се. 50 от Минадора Кливети имаме устно изменение. Някой против него ли? Не. За. Моля ви, не по средата на гласуването. А, до господин докладчик, вие помолихте с думата, заповядайте. Аз съм против устното изменение към 50-то изменение. Нека отново започнем гласуването по изменение 50. 50-то изменение е без устното изменение към него. За? Против? Въздържали се? Хайде да проверим с електронно гласуване. Гласуваме по 50-то изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Гласуването приключи. 16 за, 18, а, 20 против, отхвърля се. 51. Кинга Гонц за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 7 за, против, въздържали се, приема се. Либе 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д в точка от преамбюла А. Извинявайте, казва председателката, объркала съм се, липсвам една страница. Става въпрос за параграф 16, либе 9. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 16, 52, Адам Коса, за, против, въздържали се. Приема се. 16.53 изменение госпожа Кливети с включително устно изменение от докладчика. Някакво противопоставя на устното изменение, някой против него? Не, няма. Добре. 53-то с устното изменение гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 16. 54 и 55 изменение падат. Минаваме към съображенията. Тук нещата са сложни. Доклад. Тук докладчикът е преработил всичко и предлага разделно гласуване. Значи е, гласуваме по първия петата част от текста, където започва, виждате текста Having regard to Article 1 с специално упоменаване на ненакърнимостта на човешкото достоинство. Без думите, които са зачертани, т.е. което е универсално човешко право. Аз съм за това устно изменение. Проблемът, който имаме тук е, че не можем е, да коментираме там да има някакъв оценъчен елемент. Не можем да правиме препратки в такъв смисъл, затова трябва да отпадне е, тази част от е, предложението на докладчикът. Защото това е своего рода оценъчен елемент. Това е. Не мисля, че имаме проблеми. Тоест, сега гласуваме първа част на а, е, изменение първо на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Сега втора част за а, е, там също има устно изменение от докладчикът, където пак се изчиства оценъчният елемент. Кой е за втората част? Тоест, има ли някой, който е против устното изменение? Добре, не се приема устното изменение. Тогава няма да се гласува и останалата част. Не е допустима. И след е, точка 7, изменение 2 на Сирио Вирза. Против, въздържали се, приема се. Изменение 3 се оттегля. И стигаме до компромис А. За, против, въздържали се, приема се. Ре, ре, точка Е. Минедора Кевет и 5. За, против, въздържали се, Нека все пак проверим. Изменение 5 по точка от преамбюла Е. Гласуването се открива. Гласуването приключи. Vingt et 21 на 17. В такъв случай изменение 5 се приема. Изменение 6 на Адам Коза за против въздържали се отхвърля се. Точка от преамбила F, седмо изменение Елизабет Шрюдер, това пада. Същото е валидно за 8, 9 и 10 изменение. Точка от преамбила G, 11 изменение на Елизабет Шрюдер за Против? Въздържали се. Нека все пак проверим с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуването започна. Гласуването приключи. 18 за, 20 против. Няма въздържали се. В такъв случай се отхвърля. 12 изменение е оттеглено. Стигаме до точка от преамбила H няма да гласуваме по 13, защото изменение 51 не беше, не, не беше одобрено. 14 то за, против, въздържали се, приема се е 14 Точка от преамбила I. Всичко тук пада. И така, сега вече можем да гласуваме по целия доклад, така както беше изменено. Преди да продължим с окончателното гласуване, искате ли да вземете думата? Госпожо председател, гласуването днес се отнася до изменения, които сме се споразумели. Имаше и устни изменения, които бяха подкрепени, но смятам, че междувременно условията тук се подменят в залата. Нещо ни се предлагат неща, които ни изненадват. Затова ние решихме социалистите да не подкрепим този доклад. Защо? Ще ви обясня. За нас този доклад е изключително важен. Бяха представени твърде много изменения, твърде малко време имаше. Опитахме се да бъдем пределно отворени към предложенията, но за съжаление мога да ви кажа, че ние няма да подкрепим този доклад. Добре, казва председателката. Друг някой иска ли да обясни гласуването? Не, тогава гласуваме по целия проект от текст на доклада на господин Коза. Моля, гласувайте електронно. Електронно гласуване. Гласуването започна. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Всички гласуваха ли? Гласуването приключи. 17 за, 19 против, няма въздържали се. Доклада на господин Адам Коза не беше прият. Donc, nous n'avons pas Не, приемаме е, доклада по собствена инициатива на господин Коза за е, директивата 2000 от съвета за е, равноправено третиране по отношение на заетостта и условията на труд. Естествено, давам думата на докладчикът, който желая да се изкаже. Заповядайте, господин докладчик. Късанем се и панасулото. Благодаря, госпожо председател. Изненадах се от това, което се случи. Вчера, по време на дебата, ни похвалиха. Беше казано, че сме работили в дух на сътрудничество. Според социалистите обаче не е достатъчно онова, което сме направили и не е важно Европейския парламент да казва кое е важно в тази област. Това е вод, според мен, срещу борбата с дискриминацията и лявото трябва да си поеме отговорността. Алехандро Серкас. Алехандро Серкас. Благодаря, госпожо председател. Искаме да гласуваме по този доклад. Точно обратното на това, което той казва. Напротив, ние искаме да има борба с дискриминацията. Всеки обаче знае, че когато се прави доклад, трябва да има диалог, трябва да има пълна прозрачност, когато се общува с другите политически групи и не може да се отказваш от компромисни текстове без да даваш обосновка. Надявам се, че за последен път се случва нещо подобно. Нашата група винаги проявява откритост относно подобни изменения, но ако вратата винаги се затваря пред нас, идва момента, в който трябва да кажем стига. Елизабет Шрьотер от името на Зелените. И така, първо по отношение на процедурата. Доклада по собствена инициатива беше създаден с цел да се появи преди съобщението на комисията. Идеята беше да се изпрати ясно послание. Това е инициатива на парламента, която беше отхвърлена комисията ще даде своето предложение, ние можем да откликнем. Ние не сме загубили всички възможности. Имаме и въпрос за пленарна зала в отговор на доклада на комисията. Вчера аз се изказах особено предпазливо. Казах, че преговорите не текат така както трябва да текат. Позициите на другите групи не се взимат предвид. Имаше компромисни текстове. Вчера подчертах, че ще трябва да видим какво става с а, гласуването, за да решим какво да правим. Ние не сме доволни сега от този резултат по отношение на доклада. Мисля, че той е позорен за парламента. От друга страна обаче аз не смятам, че доклада беше балансиран. Той не отчиташе всички възможности за дискриминация и ето защо аз бих искала да критикувам доклада. Някой друг, казва председателката, иска ли да обясни защо е гласувал по начина по който е гласувал? За съжаление, на този етап нашата комисия не може да приеме своята позиция, такава каквато се надяваха координаторите. Надявахме се, че нашия доклад по собствена инициатива щеше да хвърли светлина върху съобщението на комисията. Жалко, жалко, че това се случи. Ние имахме възможност да дадем своя принос и да покажем своята позиция. Ще трябва обаче сега да оставим хората да си вадят заключения. И сега преминаваме към 19-та точка. Това е нашия принос. Става дума за преразглеждането на член 81 от правилника на президента. На парламента, извинете. И Давам. Започваме сега е, с компромис от две групи. Контр, abstention, адопти. Артикл 80. За, против, въздържали се, приема се. Правило 81, параграф 1, под параграф 1а. Не. Извинявам се. Под параграф 2, изменение 5. За, против, въздържали се. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6. За. Електронна проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за. 15 против. 13 против, 1 въздържал се, приема се. 6 изменение за, против, въздържали се, приема се. Под параграф 3 изменение 7. предложих на автора да внесем устно изменение. То се приема. Изменение 7 с изменението към него. За, против, въздържали се, приема се. И след под параграф 3 имаме изменение 8 на Серкас за, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Така стигаме до точка 20. Гласуване по доклада по собствена инициатива на Филип Болан – Всъщност, обърках се, казва председателката, това е проекто становище, а водеща комисия по доклада е комисията ИТРЕ. Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта. Параграф 1, изменение 1. Фил Бениан. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А. От три групи за, против, въздържали се, приема се. След това, шесто изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. Дардан. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. Штайнрук. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. Штайнрук. За, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 2. Компромис Б на три групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 2а. Нов изменение 17 на две части. Подлагам на гласуване първата част. Господин Дардан. Без думата massively. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. Тази дума за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18. Сария Сая за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Компромис С на три групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3. Изменение 24. Докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 на Сипел. Мисля, че се отхвърля електронна проверка по 26. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 гласа против, 16 за, не се приема. 27 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка по 27, така ли? Начало на гласуването. 27 на Карима Дели. Електронна проверка, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 против, 15 за, двама въздържали се. Не се приема. Понякога трябва да се проверява. 28 на Сипел, 29 на Регнер, 30 на Дардан. Те са идентични. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Tout le monde a pu voter. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 гласа за, 18 против. Не се приемат. Изменение 31 на Есаях. За, против, въздържали се.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 въздържали се, приемат се. Сега проектостановището в своята цялост с измененията. Електронно гласуване, всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 гласа за, 3 гласа против, няма въздържали се, приема се. Et nous en venons au point 21. Така стигаме до точка 21. Още едно проекто становище. Водеща е комисията Юри. Последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощи и контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощи от страна на комисията. С други думи, това, което наричаме комитология. Параграф 2. Устно изменение има към изменение 1. Той е поискан от докладчика. Езикова поправка. Всъщност няма нужда да я гласуваме. Изменение 1 с изменението към него. За, против, въздържали се, приема се. Компромис А. От две групи. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 3, изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на Чаба Йори. За, против, електронна проверка. По изменение 7. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 гласа за, 18 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 на Хирш за, против, въздържали се. Да направим проверка. Изменение 9. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 16 против. Приема се. Сега подлагам на гласуване проекта на становище с измененията към него, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 гласа за, 2 против, 1 въздържал се. Приема се. Nous en venons au point 22, euh, au vote de. Точка 22. Доклада на Биргит Зипел. Имаме проекто становище. Водещата комисия е ИТРЕ. Докладчик е Франк Пруст. КАРС 2020 план за действие за конкурентоспособна и устойчива автомобилна промишленост в Европа. Много казвам, става въпрос за стратегията КАРС 2020. Компромис А на 4 групи. За, против, въздържали се, приема се. Après l'adoption de ce compromis, nous pouvons voter l'amendement 1. Сега стигаме до изменение 1 на Корнелисен като допълнение. Всъщност май трябва да гласуваме само по втората част. За. Втората част на изменение първо на Корнелисен. За. Против. Въздържали се. Не става ясно. Нека да направим проверка. Първата част отпада. Гласуваме по втората част на изменение първо на Марайя Корнелисен. Подлагам на гласуване по електронен път тази втора част на изменение 1. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 гласа за, 19 против. Отхвърля се. Изменение 4. Зипел за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. Лопе. За, против, въздържали се, приема се. 6, 7 и 8 можем ли да ги гласуваме заедно? За, против, въздържали се, приемат се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. След това имаме 12 на Лопе за, против, въздържали се, приема се. 13 на същия автор за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 на Бениан и Дебакер. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромис С. Четири групи. За, против, Компромис С се приема. Групите, които искаха да заличат този параграф, подкрепят текста. 15. За, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 19 на Макинтайр. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 17 против, въздържали се. Няма изменение. 19 се приема. 20 на Лопе за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д на 4 групи за, против, приема се. Компромис Е 4 групи за, против, приема се. Насипел. За, против, въздържали се, приема се. 27. Изменение Есая. За, против, въздържали се, отхвърля се. 28. На Лопе. За, против, въздържали се, приема се. Компромис F. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. 34. За, против, въздържали се, електронна проверка. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 20 гласа за, 17 против, няма въздържали се. Приема се.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 Нека да направим проверка. 42. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 гласа за, 19 против, въздържали се няма, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, подхвърля се. И сега подлагам на гласуване цялото становище. Гласуваме по електронен път начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 гласа за, 3 против, въздържали се няма. Поздравяваме докладчика. И nous en venons au dernier vote de notre matinée. И стигаме до последното гласуване за днес преди обед. А, извинете. Да, добра, добра. Така. Значи, до предпоследното гласуване стигаме. 23-та точка. Проекто установище по Франсуас Кастек Водеща комисия е ЕКОН. Докладчик Рамон Трамоза Баусес, Доклад по собствена инициатива. Годишен доклад относно политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Изменение 11 от докладчика за против, въздържали се, приема се. Компромис Б, 4 групи за, против, въздържали се, приема се. След първи параграф, изменение 12 за, против, въздържали се. Проверяваме по електронен път 12 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 20 против, не се приема. Изменение 13 от същия автор за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14, същия автор за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15, същия автор за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, параграф 2. Четири групи за, против, въздържали се. Приема се. След това параграф 2, компромис Д за, против, въздържали се, приема се. След параграф 2, изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 на докладчика за против въздържали се. Проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 19 за, 18 против, приема се с един глас в повече. След втори е, параграф компромис е от три групи за, против, въз се. Изменение 25. Филип Болан за против. Въздържали се, приема се. Изменение 26 същия автор за против, въздържали се, приема се. Параграф 3, компромис F от 4 групи за против, въздържали се, приема се. След трети параграф, изменение 30 за против, въздържали се, приема се. Изменение 31 на за против, въздържали се, проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. 18 за, 19 против. Отхвърля се. Параграф 4, компромис Г от 4 групи за. Против, въздържали се, приема се. След параграф 4, изменение 36, Мари Корнелисен за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 17 за, 20 против, отхвърля се. Изменение 37 на серка за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, компромис хаш, 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 на, е, за, 44, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 4 на Давид Каза. Изменение 4 на Давид Каза за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5 на докладчикът за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 на Давид Каза за против, въздържали се. Приема се изменение 7 на същия автор се оттегля, затова гласуваме по целието проекто становище. Електронно гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравление за нашата докладчица. И, и пожелаваме много кораж, за да наложи всички и становища на Комисията по економически е, въпроси. Искате ли нещо да се изкажете? Е, сега всъщност стигнахме, госпожа Бауер, сега стигаме до вашето проекто становище по точка 25. Става е, дума за становище за комисията по жен... въпросите на жените. Доклада е на госпожа Ярока. Доклад по съобщества... собствена инициатива, свързан с равенство между половете на Европейската рамка за националните стратегии за интеграция на ромите. Имате думата, госпожо докладчик. Благодаря. Вчера обещах, когато коментирахме компромисите, обещах да намеря определено подходящи условия за формулировката на компромисите, което се опитахме да направим до последния момент. Но по отношение на компромис Б нямахме достатъчно обратна връзка и затова успяхме да го изготвим едва тази сутрин – и ви моля да приемете моето обяснение, защото добавяме една формулировка. Sorry. If you're going to read something, just tell us ако ще четете, трябва да ни кажете за кой компромис става дума. Компромис С. Там се добавя след думата социално изключване добавяме това, което махаме от БА и ще ви ги прочета в четвъртия ред установява също, че познанията за културата на ромите дава възможност да се преодолее изолацията. Това е една фраза, която съм убедена, че е приемлива. И в компромис А леко сменяме формулировката, да не звучи негативно, а позитивно в третия ред, на третия ред става дума за по-добра заетост, а не за лоша заетост. И за борбата с дискриминацията, да не се казва нисък, ниска степен на заетост и така нататък. А, много съжалявам, знам, че не е обичайно да се прави това, но нямахме друга възможност, тъй като едва в полунощ получихме обратна информация. много иновации въведохме днеска. Първо сменихме дневния ред, после отхвърлихме доклад по собствена инициатива и сега внасяме компромиси в момента, в който ги гласуваме. Такова не се е случвало. Има ли нужда от пояснение по тези компромисни изменения? Марион Харкин. И по измененията. Извинявам се на госпожа Бауер. Когато говорихме за компромис А, говорихте за това, че заминавате, заменяте думата poor в uh, employ, пред employability. poor, това е в първата част на първото изречение. Всъщност заменяме в първата линия, в, в първия ред poor с good и low с high, така ли? Uh, Доколкото, казва докладчицата, се засяга лошата, ниската заетост, poor, и тя се повтаря в третия ред. В третия ред ние я променяме, като става въпрос за по-добро ниво на заетост. Първата не я променяме, т.е. първия ред не променяме първия път, когато тази дума се среща, а само в третия ред. Председателката, може би е добре да прочетем текста така, както докладчицата иска да се измени. Говорим за изменение А. Stress the poor employability. Stress is that poor employability. Тук нямаме изменение. И така, шести ред става. Issue. Седми and that therefore addressing better, т.е. се отнася за по-добрата възможност за заетост, по-добрата и така нататък и така нататък. Останалата част е без изменение. Дали всички са съгласни с начина по който променяме текста? На мен, казва председателката, този вариант ми е приемлив. Но тъй като днес се занимаваме с законодателни иновации, можем да продължим да работим по този начин. Стига докладчицата да е доволна. Сега, дали можем по същия начин да обсъдим и изменение С? В този случай трябва отново да направите препратка към текста. Там, където става въпрос за шести ред, exclusion – И там трябва да се добави, че подобряването на знанията на учителите за ромската култура подобрява да се намалят случаите на изключване и така нататък, и така нататък, и така нататък, както биха казали нашите колеги от комисията. Ясно ли е вече? Е, всичко е ясно. Докладчикът е много е, доволен. Нарушихме всички правила, но ще гласуваме. Но все пак това не е законодателен а, прецедент, моля ви, защото в противен случай работата на секретарията ще стане ад. Сега, първи, изменение едно. Гласуваме за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 2. От същия автор. За, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 е, параграф на компромис А, както го изменихме, 4 групи за, против, въздържали се, приема се. След първи параграф, изменение 8, за, въздържали се, приема се. 9 на Сария Сая, за, против, въздържали се. Проверка по електронен път за девето изменение на Сария Сая. Моля, гласувайте. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. 16 за, 18 против, няма въздържали се, не се приема. Изменение 10 на и за. Против. Приема се. Изменение 11 на клевети с устно изменение. Има ли някой против устното изменение? Няма. Тогава гласуваме изменение 11 с измененията за против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 18 против. Няма въздържали се. 11 се отхвърля. Ако обичате, който ще коментира, да го направи извън залата, защото иначе ще, поне в такъв случай ще ни е по-лесно да гласуваме. Господин Ори, от началото на гласуването аз добавям по два гласа, то тук, то там. А, това са гласовете на социалистите. Те социалистите не са наред, не си носят карти. 12 изменения за. Против, въздържали се, приема се. След първи параграф, изменение 13 с устно изменение от няма възражение, затова гласуваме 13-то с измененията за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, приема се, компромис Б, параграф 2, 4 групи за, против, въздържали се, приема се, параграф 3, компромисно изменение БА от НП, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение ЕА от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. След четвърти параграф, изменение 21, е, отпада текст за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме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 17 плюс 2 са 19, 16 против, няма въздържали се. 26-то изменение се приема. Компромис С, параграф 5 и 4 групи. По параграф 5 гласуваме компромис С така както ни беше представено преди малко. За, против, въздържали се, приема се по същия параграф и компромис Д. Четири групи за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 31 за, против, въздържали се. Моля, по 31 гласуваме електронно. Гласувайте. Край на гласуването. 17 за, 19 против. 31 изменение се отхвърля. Изменение 32 е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 33 на клевети. Добре, проверяваме 32. Моля, гласувайте. Гласувахте ли край на гласуването? 19 за, 17 против, приема се. Обърна се мнозинството. Изменение 33, кливети за, против, въздържали се, проверка. Проверка на 33 по електронен път. Моля, гласувайте. Гласувахте ли край на, край на гласуването? 19 за, 17 против. Същото мнозинство приема се. Параграф 6 компромис е от 4 групи. Моля за. Против. Въздържали се. Приема се. След 6 параграф изменение 38 на Сария за. Против. Въздържали се. Приема се. 39 Кинга Гънц. за против, въздържали се, приема се. Параграф 7. Компромисно изменение F от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8. Компромис Г от 4 групи. Моля да гласувате за, против, въздържали се, приема се. След 8 параграф, компромис Хаш, 4 групи за, против, въздържали се, приема се. След 8 параграф, 54 изменения Сая за, против, въздържали се, приема се. 55-то, Бенамин Мяс за, против, въздържали се, приема се. 56, Кинга Гьон за, против, въздържали се. Проверка на 56-то по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 17 против. Приема се. Изменение 57 на Есая за, против, въздържали се. Приема се след 8 параграф 3, 58 изменение за. А, да, това отпада. Значи гласуваме 59-то на Гьонц. За, какво каза? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 анблок. Добре, всички ги гласуваме анблок. За, против, въздържали се, приемат се. И сега гласуваме целия текст на проекта становището по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 и 2 глас. 30 плюс 2, 32 за. Един въздържал се, три против. Въздър... Поздравления за докладчикът. Euh, С което приключихме гласуването. И е, по точка 19 17, извинете. Последно точка 16. Точка 16 давам думата на нашата докладчица, госпожа Рия Оман Ройтен, за да ни говори за тристранната среща, която се проведе вчера в рамките на преговорите с съвета за подобряване на носимостта на допълнителните пенсионни права. Много а, моля всички, които искат да коментират и напускат залата, ако обичат да напуснат без да разговарят. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря. Госпожо председател, за мен беше удоволствие да работя заедно с колегите Дардан, с Ламбард. Те бяха и на предварителното заседание, преди да се уточнят техническите подробности. Работихме в отлично сътрудничество. Трябва да кажа, че комисията проявява много голямо желание за действие във връзка с тази директива и те всъщност преглътнаха моето първоначално предложение. Освен това, трябва да се каже, че маржовете са много-много малки. Успяхме да стигнем до споразумение едва след като приехме дискриминацията срещу мигрантите. Ние искаме да подобрим положението. Знам, че в хода на разговорите имаше текстове, които бяха предложени от юрист-лингвистите на съвета. Мисля, че тук можем да постигнем напредък по отношение на трите години и 21-та години. Искаме да намалим тези три години. Ние продължаваме да отстояваме тази позиция. Между другото, срещите са обществено достъпни. Има и други проблеми, обаче имаше някои трудности, които трябваше да, намерят своето решение, имаше някои неща, които трябваше да преглътнем. Има проблем с определенията. Нямам текста пред себе си сега, но въпросът е, например, какво представлява мобилен работник. Има нещо, което се крие за това определение. Ако това е човек, който работи в друга страна. Добре, само че нещо се споменаваше за две годишен период. На техническата среща попитахме какво точно се има предвид. Комисията ни каза, че това предложение е много добро за работещите жени, но не тези две години съответно трябва да бъдат премахнати защото по този начин не само, че се налага ограничение на работниците мигранти, но и се засяга личната свобода, личния живот на хората. Това означава, че немските власти ще могат да разследват един френски работник, служител, който е работил 3 години в Германия. когато този работник или служител си тръгне, немските власти ще могат да правят проверки и да видят какво е правило едно лице в рамките на две години, за да се види дали попада под съответните изисквания или не. Тук съответно се поражда много бюрокрация. Не знам точно каква е немската система, може експертите да ми помогнат, но аз си мисля, че трябва да заличим този текст. Още един проблемен въпрос, където може и да се постигне напредък. Става въпрос за натрупването на пенсионни права. по време на самата заетост. Работника може да каже, че тъй като е работил 3 години и са са натрупали някакви пенсионни права, той иска да получи тези права под формата на пари. Под формата на, на кеш. Това означава, че може да има известни е, проблеми. Ако е по-дълъг периода, обаче не искаме тези средства да могат да се използват за купуване на спортен автомобил, например, както имаше такива случаи в Великобритания. Те бяха свързани с европейските фондове. И всъщност е, така стоят нещата. Следващия път е, в дневния реч ще обсъдим е, този доклад. Господин Дардан. Съвсем накратко, защото Рия съвсем ясно обобщи нашата обща позиция по темата. Целта е да се избегне дискриминацията, да излезем с едно становище по периода от 3 години, което е много важен. Има три теми, които за мен са много важни, където има марш за маневри. А, именно за тези, този срок от две години за прилагане на директивата, но а, трябва да се отпадне това, тази идея за две години, за нас това не е приемливо. Също а, има елемент на това да се фаворизира прехвърлянето на правата и там можем да помислим а, какво може да се направи, да имаме някак, да използваме маржа по време на преговорите. Друг някой иска ли да се изкаже? Не, добре, тогава пожелаваме е, успех и кораж на екипа по преговорите с което приключваме по тази точка от нашия дневен ред, точка 26. И разглеждаме сега проекто становището на Юта Стайнрук, докладчик по собствена инициатива за стратегията за подобряване на условията за работа. Мога да кажа, че това е доклад, по който на 18 септември и проведохме едно изслушване. Давам сега думата на нашата докладчица. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Initiative unseres Ausschusses. Äh, Благодаря, госпожо председател. Ние решихме да изготвим доклад относно трудовите инспекции, тъй като има проблем с условията на труд в Европа и то не е малък. Има много случаи, където трябва да се действа. Например, по силата на член 9 от директивата за командироването на работници. Трудовите инспекции са изключително важни, за да се избегне експлоатацията на работници. Но дори компанията да действа законно, ако има нарушения относно трудовите условия и относно условията на труд, опазването на здравето на работниците, се губи конкурентоспособност. Съответно, държавната хазна губи пари и в крайна сметка да се плаща. Ето защо ние имаме тук една идея, а именно да разширим обхвата на тези инспекции. Знаете, че в много държави сега се предприемат политики на крайни економи, правят се спестявания, трудовите договори стават все по-сложни и това оказва въздействие върху националните трудови инспекции. Разделила съм доклада на две на първо място има част, която е насочена към националните органи и на второ място към Европейския съюз. Казваме, че на национално равнище трябва да има минимални изисквания, тъй като става въпрос все пак за вътрешен пазар. Правим опит да имаме общи правила, за да се справим с отрицателните тенденции, които виждаме. На национално ниво Смятаме, че трябва да има ефикасни проверки, трябва да има проверки от страна на държавата, които да са независими, независимо от статута на съответната фирма или предприятие. Би следвало, освен това, хората, които и органите, които установяват е, нередности правят тези инспекции, да разполагат с квалифициран персонал. Говоря за компенсациите в случай на обещетение. Има възможности за сътрудничество между различни социални органи. Тук в Белгия имаме много добри примери и аз ги споменавам. изискваме съответно от държавите членки да действат по силата на най-новите тенденции в това отношение. Говоря за регистрацията по отношение на недекларирания труд. Държавите членки трябва да изготвят планове за действие Имам препоръки и на европейско ниво. Необходимо е да имаме агенция за трансгранични случаи, за да може да се зачитат разпоредбите на трудовото законодателство. Говоря за идентифицирането на дружества, почтенски кутии. Разговаряла съм с хора от много държави членки тези дружества почтенски котии са много голям проблем. Европейската застрахователна карта вече съществува на много места и тя трябва да се разпространи навсякъде. Говоря за системата за ранно предупреждение, за да може много рано да се вижда къде се заражда някакво нарушение. Говорим за системата RAPEX, за обмен на информация. Говорим за компаниите, за медиация. Споменаваме правилата и разпоредбите за борба с социалния дъмпинг. Комисията е пазител на договорите и тя трябва да се намесва в такива случаи. Недекларираният труд и социалният дъмпинг са форми на изкривяване на конкуренцията. И ето защо трябва да се предприемат мерки. Инспекциите на европейско ниво могат да свършат добра работа в това отношение. В Фламон Вил, например, имаше една строителна площадка и там се породиха проблеми, тъй като националните органи нямаше как да правят проверка, като се пресече границата. Аз призовам колегите за сътрудничество по този доклад. Всички имаме интерес е, да се справим с социалния дъмпинг. Това е всъщност от полза и за компаниите, и за работната сила. Благодаря, Мариан Харкен. Е първа. Благодаря. Колегата ми Елко Качин иска да се извини. Помоли ме просто да кажа няколко думи в АЛДЕ ние се радваме, че се повдига тази толкова важна тема за трудовите инспекции. Трудовите инспекции са компетенция на държавите членки и ние не можем да ги регулираме пряко. Като се има предвид в какви времена живеем, трябва да дадем ясни правила и да дадем ясни насоки на държавите членки за действие. Положението на трудовия пазар не е добро. В Алде ние подкрепяме обмена на добри практики. Смятаме, че трябва да се защитават работниците от всички категории, особено когато става въпрос за трудовите стандарти, за борбата с злопотребите и за плащането на работниците и служителите. Нашата цел трябва да бъде прилагането на закона и защита на национално ниво. Освен това би следвало да имаме улесняване на обмена на информация в трансграничен план. Зачитайки принципа на субсидиарността, ние трябва освен това да се опитаме да установим равнопоставеност на европейско ниво. Компаниите и агенциите не трябва да е, действат е, с е, пренебрежение към страни, които не изпълняват разпоредбите, ние просто трябва да реагираме по някакъв начин. Алде като цяло подкрепя е, този доклад. Благодаря госпожа Язловецка. Благодаря. Е, смятаме, че трудовите инспекции са много важни, когато става въпрос за защитата на работниците. Не трябва да забравяме конкуренцията от страна на предприятия, които не са регистрирани, които плащат по-низки заплати. Искам да подчертая тази дума незаконност. Много често се наемат работници, които получават заплати, които са по-низки от минималната, нямат достъп до синдикати. Говорим за борбата с социалния дъмпинг. Тя е изключително важна и в контекста на директивата за командироването на работници. В много страни на Европа минималната заплата е привлекателна за хора, тъй като просто в тяхната страна това са, са много пари. Бяха споменати тези 300 евро. Има държави, в които може да се живее достатъчно добре с тези 300 евро. Инспекциите са важни. По никакъв начин не трябва да се експлуатира чуждата работна ръка. Имаме вече решение на съда по някои конкретни случаи, като случая Мимоза, например. Имаме проблеми с датската система РУД. Нямаме кой знае колко време, така че нека да дам своята позиция. Първо, Европейския съюз няма кой знае какви правомощия по отношение на националните трудови инспекции. Не може Европейския съюз да се намесва там, където работят партньорите на трудовия пазар. Възниква въпроса, освен това, дали трудовите инспекции трябва да са насочени в такава голяма степен към командированите работници? Защо само към тях? Системата, която се предлага, не би трябвало да е твърде сложна и твърде скъпа. Освен това може да се създадат пречки пред контактите между заетите и работодателите. Аз всъщност ще внеса изменения и вие ще видите точно какво имам пред. Благодаря. Има ли други е, желания за изказване? Нека да не забравяме, че е, става дума за доклад по собствена инициатива. И а, е, ние като комисия имаме така а, задължението да осветяваме пътя. Ние е, дефинирахме в рамките на доклада на Мариан Тайсен е, каква ще е нашата пътна карта за социалното и економическо развитие е, и трябва да сложим акцент върху социалния аспект, но и да отчитаме също така проблемите, предизвикателствата, които възникват в такъв смисъл. Освен това, доколкото разбирам, в момента е, се преговаря по определени законодателни текстове, но те са твърде е, разпокъсани и не покриват е, целия кръг от проблеми, които са ни познати в европейския трудов пазар. Така че е, ние трябва да излезем с предложения за конкретни законодателни е, инициативи, които да покриват именно тези бели полета, за да може и е, в е, следващия мандат на Европейската комисия да бъдат застъпени именно тези теми. Това е, е целта и на работата на докладчика. Комисията иска ли да се изкаже в, е, към този момент? Да? Не? Няма представители на комисията ли вече? Има ли някой от комисията тук в залата или не? Искате ли да се изкажете или не? Не, добре, благодаря. Госпожо докладчик, имате думата. Ja, vielen Dank. Die Wortmeldungen haben gezeigt, dass der Bericht sicher sehr... Благодаря. Коментарите представят а, до каква степен сме заинтересовани по тази тема. Радвам се, че всички сме съгласни, че са необходими насоки за това, че трябва да подобрим работата при трансграничните работници в тази област. Не съм съгласна с тези, които казват, че предложенията, които правя, са преклено сложни или преклено скъпоструващи. Опитал, опитал съм се да разгледам финансовите последици за държавите членки в Европейския съюз. Говорим за стотици милиарди, които се губят от държавните хазни. Тук не говоря за минимална заплата, нито пък се намесвам в а, оговорките при колективно договаряне. В този случай се говори само за незаконните практики, които се множат из Европа. Трябва да прекратим това от корен. Трябва да се борим срещу тези незакон, срещу този вид незаконно предоставяне на услуги и работа. Трябва да сме сигурни, че работим трансгранично и че всички правила са прозрачни. Тук не се намесваме в правните практики. Борим се срещу незаконните практики. Може би не сте разбрали добре това, което казах вчера. Говорих за Германия. Няма човек в Германия, който да може да живее с заплата от 300 евро. Знам и за случаи в източна Европа на работници в Чехия се плащат по 120 евро на месец и работниците се наказват, ако те не постигнат целите за продуктивност от тяхните заплати се правят отдръжки, така че това е проблем, който се среща във всички държави членки. Става въпрос за това, че нивото на незаконна дейност може да нанесе щети на работниците, на самите държави членки, защото по този начин се намаляват данъчните приходи на съответните държави членки. Това, което основно казваме, е, че се борим срещу незаконните практики. Добре, дебатът беше много оживен. Има срок 10 октомври за подаване на измененията 12 часа на обед с електронен подпис. След това ще ги разглеждаме на 5 ноември 25 ноември е, гласуване. Разглеждане на измененията, гласуване на 26. С това приключваме тази точка от дневният ред и давам отново думата на от, е, за да ни представи е, проекта по точка 27 са интегриран пазар за доставка на колетки практики в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС. Отново докладчик Юта Штайнрук има думата. Благодаря, госпожо председател. Доклада на комисията ИМКО се фокусира до голяма степен върху това да се подобри предоставянето на куриерски услуги на потребителите. Според моето становище може да се добави още едно измерение към този доклад и то да засяга онези работници, които работят в тази сфера. Трансграничното изпращане на пратки трябва да се упрости за служителите, э, за потребителите, извинявайте, но е ясно, че това има своята цена. Когато става въпрос за разнасянето на пратки, така или иначе се борим с огромни трудности заради веригата на поддоставчици. Много често тези поддоставчици вече не могат да бъдат свързани с доставчика на услугата, те не могат да носят отговорност за определени права, като например минимална работна заплата, платен отпуск, добри условия на работа. Трябват ни по-добри услуги за доставки на колетни пратки през граница, трябва ни по-добро етикетиране, но също така трябва да гарантираме, че всякакво нарастване на заетостта в тази област надлежно отразява правата на нашите работници. Необходими са ни, да, надежни доставки, но за да се гарантират те, компаниите трябва да гарантират, че техните работници са подходящо обучени. Работници трябва да бъдат обучени да работят с системи за проследяване и с навигационни системи трябва да се отчете, че все пак е необходимо определено време за доставка на колетните пратки, за зареждане с гориво, за натоварване на, на пратките. Всички тези неща се имат предвид. Всички тези ползи не могат да бъдат направени на гърба на работещите в този сектор. Очаквам с нетърпение дискусията по въпроса. Благодаря. Някой в момента иска ли да се изкаже? А, така, е, електронните паратки са бъдещето на почтата. Не, добре, тук също имаме срок 18 октомври подаване на измененията, разглеждане на 5 ноември, ком... вод на 5 декември, а водещата комисия ще гласува на 16 или 17 декември, с което стигнахме до края на нашият дневен ред. Точка 28. Давам думата на Давид Коза, докладчик по проекто Становището за дребна търговия в интерес на всички участници. Заповядайте, господин докладчик, имате думата да ни е, представите 31 изменения, които бяха подадени към вашият е, доклад. Президент. Благодаря, госпожо председател. Предложените изменения от колегите във връзка с плана за действие в областта на търговията на Древно придават много енергия на този сектор и също така засилват съществуващите мерки, с които се опитваме да се справим с безработицата в държавите членки. Аз съм много благодарен на колегите от всички групи за внесените от тях изменения. Особено приветствам и искам да се позова на следните неща. Първо, частта, в която се говори, че е необходимо да отчетем мобилността на заетостта и съответните ползи и последствия, свързани с нарастването и растежа на сектора на областта на търговията на дребно, несъответствието между уменията на трудовата сила и търсенето на пазара. Набляга се на това, че работниците трябва, работодателите трябва да подготвят работниците за промените в сектора, които се получават в следствие на иновациите. Аз съм съгласен, че в този случай работодателите трябва да бъдат проактивни. Освен това е много важно да се говори за учене през целия живот. Това е засегнато в едно от измеренията. Необходимо е и да подкрепим традиционните занаяти, присъствието на малки и средни предприятия в градовете и селищата е важно и за възрастното население и това е споменато в изменение 71. Знам за много от нещата, които засегна в своите изменения моя колега Андрея Концулино. Там се дава много добра картина на трудностите, които срещат работодателите в този сектор. Мисля, че трябва да се направят определени промени, за да се подобри формулировката. Сигурен съм, че заедно ще работим, за да намерим балансирани формулировки. Освен това, бих искал да благодаря на колегата Кабано за измерения 3, 16, 20, 28 и 29. Това са чудесни изменения. Бих искал да благодаря и също така да информирам председателката и колегите, че до момента вече имаме четири изменения от компромисен характер, които са били разпространени. Те включват изменения 126, 7, 8, 9 и още две. Тези изменения в момента се преговарят и аз очаквам с голям оптимизъм и ентусиазъм да работя с колегите докладчици в Сянка, за да можем заедно да отчетем напредък по този текст, по това становище. Отново искам да благодаря на всички за това, което ми предоставиха като свой принос през последните няколко дни. Благодаря ви. Добре, сега има ли желание за изказване в дебата? Госпожа Костело? Госпожа Ламберне? Значи само госпожа Костело, заповядайте. Thank you, Madam Chairperson. I'm... Благодаря, госпожо председател. Говоря от името на социалистите и демократите като докладчик в сянка. Първо, Докладчата в сянка не помоли да отчита нейното мнение. Тя смята, че доклада на господин Каса е много добър, но му липсват определени социални аспекти и всички предложени изменения внасят тези необходими аспекти. Докладчик в сянка работи с докладчика, за да могат да постигнат заедно успешен резултат. Две от измененията внесени от господин Коцино, са много важни. Първото е петото изменение, което крити, критикува начина по който се държат многонационалните компании по отношение на кризата. Отново за пореден път призоваваме да не се намаляват да не се намаляват заплащанията и работното време на съответните работници, нещо, което беше направено в някои случаи. Второ, в този случай се използват много често работещи на временни договори, хора, които работят по време на официални празници. И всички тези неща имат отражението върху живота, качеството на живота на работниците и върху тяхния социален живот. Става въпрос също така и за късното работно време, за работата през уикенда и много други фактори. Като цяло Европейския съюз подкрепя тази позиция, както и много други организации. 21 изменение – тук се казва and to adopt strict legislation on opening hour in order to ensure competition. Става въпрос за часа, в който отварят съответните а, търговци на дребно. Можем да подкрепим всички останали изменения. Искаме обаче да подчертаем три неща. Изчезването на малките търговци от центровете на градовете, създаването на огромни молове, което затруднява особено възрастните и хората с увреждания, при тяхния достъп до основни стоки. Освен това, по отношение на безопасността на работното място, сектора с търговия на древно е един от най-проблемните и а, молим комисията да разгледа възможността да се включат неща, които засягат мускулно-скелетните увреждания. Искаме също така да има и по-чести проверки, с които да се а, идентифицират случаите на недекларирана заетост. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Не. Господин докладчик, искате ли нещо да отговорите по изказването? Благодаря, госпожо председател. Първо, по казаното от колегата Коцолино и изменение 5. И изменение 14, освен това. Тези текстове ги приемам, но настоящия формат, онзи, който разглеждаме в момента, би следвало да бъде пояснен. Аз съм съгласен, че има важни изменения, но първо трябва да поясним текста ето защо се налага да работим заедно в следващите няколко седмици, за да по, променим малко текста, най-вече на изменение 14. Аз съм съгласен с позоваването на малките магазини в центровете на селата. Този текст мога да го приема и в центровете на градовете. По отношение на останалите изменения ще продължа да работя по тях и се надявам, че в следващите няколко дни ще успеем да стигнем до задоволително решение. Благодаря. Благодаря ви много. С това приключваме настоящата точка от дневния ред. Измененията ще бъдат разгледани на 17 октомври. Ще ги гласуваме същия ден, за да могат да се разгледат от е, водещата комисия на 5 ноември. Ако нямате изказване по точка ранни, разни, ще се срещнем на следващото е, заседание на 10 октомври от 9 до 11.30 вторник 30, е, вторник и след това на 17 е, в Брюксел вече. Благодаря и приятен ден!